Allora, iniziamo i lavori della commissione. Колеги, започваме работа на заседанието, което прекъснахме за обедна почивка днес на обяд. Продължаваме с точка 22, петиция 1845 от 2013 година, внесена от Роланд Егер с австрийско гражданство. 14658 подписа са събрани относно единна европейска застраховка за гражданска отговорност на инциденти в ядрени електроцентрали. Казва, че това не отговаря на нормативната уредба на Съюза. Тук е авторът. Давам му думата за 5 минути. А, моля да ни представите петицията. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil ich bin nicht много ви благодаря, леко съм объркан. Защото аз съм Роланд Егер от Атом Штоп, представител. И господин Мюлер също е тук. Той е пред мен. Okay, so you're um, starting for a moment. members of the Europe... Председателю, уважаеми депутати, дами и господа, благодаря ви, че ми давате тази възможност да, да говоря пред вас по тази изключително важна тема. Global 2000 е част от Приятели на Земята Австрия. Това е една петиция във всички държави членки след случилото се в Фукушима през март 2011 година. Ние поискахме затваряне. Сега поискахме незабавно затваряне на изключително опасните атомни електроцентрали в Европа. Искахме животът на остарелите атомни електроцентрали да не бъдат изкуствено удължавани и да не се изграждат повече нови централи. Искахме задължителни разпоредби за затварянето на всички атомни електроцентрали до 2020 година. Поискахме също така да се забранят субсидиите за ядрения сектор, които възлизат на милиарди, извинете, на милиони евро. трябва да се премахне е, договора, който поддържа този тип енергия. Искаме също така по-устойчиво субсидиране за възобновими енергийни източници и енергийна ефективност. Какво се случи след това? Ядрената енергия успя да проведе е, стрес-тестове и всички ядрени централи изведнъж се оказаха достатъчно безопасни. Това е неубедително, тъй като Катастрофата в в, в Фукушима показа, че няма нищо безопасно. И никой не е застрахован. Държим се така, все едно Фукушима не се е случила. Онези 700 хиляда, които представлявам тук днес, са против старите ядрени електроцентрали, чието живот ще бъде подновен, което е неприемливо за нас. Основните ни усилия са съсредоточени върху информиране, мобилизиране на хората, на обществеността, европейските правителства, ВЕИ индустрията, които да говорят срещу даването на държавни помощи на нови, на нови АЕЦ, които да се строят в Обединеното кралство, и на други места поради нерешените проблеми с ядрената енергия и сериозните проблеми и проблемите с отработеното гориво. Европа може да работи без ядрена енергия. Преди няколко седмици представихме едно изследване на Техническия университет в Виена, което е одобрено от Министерство на екологията на Австрия, което показва, че това може да се случи до 2030 година, като се използват ВИ. Много ви моля да подкрепите една Европа без ядрени рискове. Благодаря. Thank you. And now the floor. Благодаря. Господин Атърт от комисията на думата. Thank you, Madam Chair. And... Благодаря. Благодаря на вносителя за представенето. Европейската комисия иска да припомни член 194 от договор за функционирането на Съюза. Този член казва, че енергийните мерки не могат да из... променят избора на енергийния микс, в която иде държава членка. Затова Европейската комисия не може да предприеме мерки а, и да задължи държави членки да затварят своите АЕЦ. Казвайки всичко това обаче, ядрената безопасност е приоритет за Европейската комисия. Ние бързо реагирахме веднага след инцидента в Фукушима. Имайки предвид мандата, който има съвета, проведоха се стрес-тестове във всички ядрени електроцентрали в Съюза. Това стана на три стъпки. Първо имаше самооценка на лицензираните организации, на второ място бяха изготвени национални доклади от националните регулатори, които прегледахме, и след това се направиха планове за действие от държавите членки, които казват как ще повишат безопасността на базата на препоръките на партньорската проверка. Тези планове бяха разгледани от Европейската комисия миналата година и Европейската комисия съвсем скоро ще докладва по тяхното прилагане. Европейският съвет също даде мандат на комисията да прегледа законодателната мерка в тази сфера и на базата на полуките от Фукушима и резултатите от стрес-тестовете Европейската комисия публикува законодателно е, с пореждане, с което ще се е, промени директивата. Първо трябва да се подсили ролята и на, е, на националните регулатори, след това трябва да се засили възможността за прозрачност, след това цели за висока безопасност, готовност за критични ситуации, след това система за партньорски проверки, за да има промя... Е, обмена на най-добри практики. Накрая да се създаде механизъм за развитие на насоки за безопасност. Що се отнася до удължаване сроковете за използване на тези АЕЦ. Трябва да припомним, че това е национална компетенция, това се прави под надзора на независимите национални регулатори. Европейската комисия въвежда изискване периодично да се прави преглед, поне на 10 години, за всички ядрени електроцентрали и изисква конкретни прегледи, когато някоя инсталация, която е близо до края на живота си, поиска удължаване на своята своят срок за експлоатация. Благодаря. И аз благодаря, каза председателката. на застъпване на петиции. Започнахме с петиция 22. Дадах думата на вносителя на петиция 22. След това се изказа представител от петиция 23, Райнер Урик. Европейската комисия синтезира и двата въпроса, които се задават. Петицията под номер 22 задига, извинете, повдига въпроса за един общо европейска застраховка за гражданска отговорност а, за инциденти в ядрени електроцентрали. А втората, която представи господин Райнер Урих, е петицията която приканва за преразглеждане на нормативната уредба в Европейския съюз за ускоряване на сроковете за постепенното извеждане от употреба на ядрената енергия, като излага всички проблеми на настоящата система. Представителят на Европейската комисия всъщност ни обрисува цялостната картина за това какво прави Европейската комисия. Прецизирах нещахата за колегите, които са поискали думата, защото в този момент заедно ще разгледаме тези теми. Имам предвид петиции 22 и 23. Давам думата на колегата Алкен. Just, just to get the information from the Commission, because You know, the... Uh, От комисията искам отговор. Става дума за застраховката. Това спря ядрената енергия в Дания. Това беше година преди Чернобил. Нямаше да стане, ако нямаше голям дебат с надежна информация. Законодателството съществуваше. Имаше разследване какво ще се случи, ако шведите, близо до Копенхаген, е, претърпят е, голям инцидент в своята атомна електроцентрала и се оказа, че ядрената енергия не може да презастрахова. Т.е. може да има някой, който да ги застрахова, но нито една от големите фирми няма да даде възможност за презастраховка. А тези а, фирми надушват парите. Надушват ги. Така че, ако са толкова безопасни, колкото твърдят, тогава няма да има никакъв проблем. А, всички да ги застраховат и да ги презастраховат. Това убеди дъчаните, датското правителство, че най-вероятно трябва да проследим парите, както се казва, и да слушаме онези, които правят пари. Ако те не смеят да гарантират посредством за страховка безопасността, то тогава не трябва да поемаме и ние този риск. Поради тази причина решихме да не прилагаме такова законодателство за ядрената енергия. Освен това, отговорност на Европейската комисия, когато искаме ядрена безопасност, както казахте и самия вие, а това е записано това е един от основните ни приоритети. Но тогава би било много интересно да се опитате да убедите поне мен, защо вие знаете повече за безопасността от страхователните фирми. И защо ми мислите, че това може лесно да стане? И държавите членки трябва да отговарят за него. Твърдите, че няма причини за безпокойство. Парите не са в риск. Защо мислите, че няма риск, като не може да застраховаме ядрената енергия? Thank you, Mr. Irazaba Beltia. Ядрената дискусия постоянно се появява в нашата комисия, не за първи път е такъв дебата, поне откакто аз съм депутат. Винаги съм казвал, че ядрената енергия е енергия на миналото, не на бъдещето. Независимо от това, което се опитва да ни кажат някои. Тя създава рискове за бъдеще, за човечеството, защото има проблеми, преки проблеми, като например управление на отпадъците, да не говорим пък риска за потенциален ем, инцидент и какво би било въздействието му, а знаем какво е, имайки предвид Чернобил. По-настоящем говорим за гаранции и застраховане на тези фирми, които управляват АЕЦ. Трябва да има такова нещо. Това е едно индустрия на миналото, аз го казах но трябва да погледнем корените на проблема. Имайки предвид това, което обсъдихме тук, имаше една централа, която трябваше да се затвори. Вече не зная дали поради интерес на испанското правителство или нези, които са против него, всъщност не е ясно дали ще се случи в близко бъдеще. Трябва да мислим за бъдещето на децата и внуците си. И ако продължаваме по този начин, особено в Санта Мария де ла Грина в Испания, какво правим? Трябва да се замислим. Трябва да бъде забранена ядрената енергия в света и да се предприемат мерки, така щото ядрената енергетика, ядреното сливане на атоми да остане в миналото. Това трябва да стане веднага. И това да бъде достатъчно. pasos que debemos dar sería en, en sentido del cierre de las centrales. Трябва да се грижим за едните поколения, да поемем своята отговорност за бъдещето и наистина в максимално кратки срокове да затворим тези централи. И е, мисля, че посредством една такава застраховка ще се справим с този проблем. Господин Бекер има думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи а, сега. Макар, че Европейската комисия даде някакъв отговор по тези две петиции в самото начало, това не може да бъде мотив, поради който един от вносителите да не може да представи своята петиция. Затова бих искала да се, обърна, да се обърна към вас с молба да дадете няколко минути на вносителя на първата петиция, защото той не можа нищо да каже и да ни представи. Ясно, че стана някакво объркане, втория говори първи, но първия пък не можа нищо да каже. Така че много ви моля отново да се върнем към тази точка, точка 22, защото тя не е отпаднала от дневния ни ред. Става дума за петиция 1845. Господин Бекер, аз дадах думата на господин Егер. Не, дадах му думата. Дадох му думата. Той каза, че предпочита да остави колегата да говори. Yes. Yeah. Е. He just... no. He was the right one. Аз дадах думата на точния човек, който трябваше да говори. Мистер Роланд Егер. Господин Егер. Дадах думата на господин Роланд Егер. И вие ми, ни казахте, не, той ще трябва да говори. Извинявам се, че ви прекъсвам. Дадахте думата на Райнхард Урик. Погледнахте мен, и представихте позицията. Не, не, не, не, нещо не сте разбрали. Не сте чули добре. Аз дадах думата на вас. I mentioned your... Споменах вашата позиция, дадох ви думата и вие отказахте от думата. За мен е ясно, разбира се, че имате право да вземете думата. Мислех си, че това е ваш избор. Избрали сте да не говорите. Не, не, няма проблем, казва вносителят. Аз ви дадах думата лично на вас, казва председателката. Можете да вземете думата, ако искате сега. Ich, ich danke ganz herzlich, dass ich ein paar... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате думата да говоря за тази петиция, която е толкова важна. Госпожо председател, ми депутати в Европейския парламент. След катастрофата в Фукушима стана ясно за всички, че економическите последствия на една ядрена катастрофа ще стигнат до милиарди евро. Обществото всъщност не може да покрие тези разходи. Разходите, крайна сметка, трябва да се платят от дънакоплатеца. Тези ядрени електроцентрали имат ограничена отговорност и атомната енергия става много привлекателна. Международните споразумения, които са подписани в Париж, в Брюксел, всички тези споразумения предвиждат отговорност, ограничена отговорност за самата АЕЦ. Ядрената индустрия последния век с тази ограничена отговорност има привилегирована позиция, дори в светлината на всички тези катастрофи. Е, привилегирована роля, която по никакъв начин не е оправдана. Комисарят Иртингер предвиди гражданска отговорност, която да е по-голяма за АЕЦ. Той започна отворени консултации, съвсем ясно заяви какво искат европейските граждани. 2012 година Йотингер каза, моята задача не е а, да имаме ядрена енергия, която да е по-економична, с а, дъмпинг на сигурността и безопасността. Отговорността е приоритет, е наш приоритет и всички са отговорни. Например, когато стане катастрофа с автомобил. И за това плащаме за страховки и това ускъпява пътуването. Затова е необходимо да се процедира с по-голяма гражданска отговорност, но се слага е, таван 1 милиард евро. 2012 година бе представено едно изследване от френското правителство, което предвижда, е, че една такава катастрофа може да нанесе 400 милиарда евро щети, 400 пъти повече от това, което предлага Европейската комисия. Един милиард. Изключително разочароващо е, че Европейската комисия не предвижда директива за това и че не предвижда регламент, а планира единствено да излезе с съобщение. Едно съобщение, което от наша гледна точка е един инструмент, който е изключително слаб – като инструмент, който да използва Европейската комисия. Така мислим ние. Не смятаме, че това са адекватни сигнали, е, които да се изпратят след катастрофата в Фукушима. Благодаря ви. Искате ли да кажете нещо сега на представителя на комисията? Да, искам да поясня, че в предишното си изказване всъщност не засегнах въпроса за застраховката и отговорността на трети страни. Не, говорих само по въпросите, повдигнати от предишната петиция. Сега, по отношение на тази петиция, Европейската комисия иска да повтори, че приветства участието на всички заинтересовани страни в един продължаващ дебат за задължителната застраховка на европейско ниво и особено а, гражданското общество. Изключително своевременна е тази петиция, защото Европейската комисия вече доста години работи за това, поне от 2007 нататък. Ние проведахме право изследване, правно изследване за носенето на такава отговорност 2009 година, организирахме конференция 2010, експертна група, която заседава 6 пъти от 2011 до 2013 година. Миналата година, между 30 юли и 22 октомври, Европейската комисия проведе публични консултации за гражданската застраховка. Резултатите показаха, че има голям консенсус за потребността да се подобрят националните системи за носенето на отговорност от трети страни или гражданска отговорност на европейско ниво. Повечето от респондентите са съгласни с вносителите, че има нужда да се подрови, подобри покритието на такава гражданска застраховка посредством застраховане и презастраховане и е необходимо да се регламентират други аспекти, като трансграничното подаване на заявки за покриване на щети. След това организирахме втора конференция на заинтересованите страни в началото на тази година въпросите, които могат да бъдат регламентирани от европейски е, инициативи, бе описан точно. Що се отнася до гражданската отговорност на трети страни за ядрени е, катастрофи, трябва да се работи повече, особено за пъти по който да се върви и как да се увеличи сумата на застраховката. Всички тези инициативи дадаха възможност на Европейската комисия да разбира по-добре къде да предприеме действия, за да има добавена полза. Е, ние ще оформим това в съобщение, което ще излезе скоро. Надяваме се това съобщение да насърчи междуинституционния диалог, да насърчи дебата с заинтересованите страни, като това са потенциални жертви и всички останали страни. Необходим е широк консенсус. Ще вземем това предвид, ако по член 98 се предприемат стъпки от договор за Евратом. А, искам да кажа пред всички вас, че дебатите продължават. Европейската комисия не казва, че няма да предприеме допълнителни мерки след своето съобщение, което ще публикува съвсем скоро. Благодаря. Now, Mr. One minute. Господин Бекер, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Една минута. ще кажа следното. Ще кажа нещо, което може би няма да се хареса на комисията, но така или иначе ние говорим за поемане на отговорност и реалните разходи за хората. Комисията също има своите отговорности трябва да се стигне до реалистично и справедливо предложение. Alla fine comunque abbiamo svolto una tra... Е, добре, накрая мисля, че събрахме двете петиции заедно, обсъдихме ги колегите, които се изказаха преди това, всъщност говориха или за едната, или за другата, така че събрахме нещата. Съгласна съм за господин Бекер за положителния отговор на Европейската комисия. Апелът, който господин Бекер отправи, за него мога да кажа само, че можем да извършим мониторинг, да наблюдаваме какви са действията, които ще предприема от тук на след на Европейската комисия по тези въпроси. Между другото, ние когато решаваме дали е допустима една петиция, в случая тези две петиции, сме поискали и становището на комисията ИТРЕ. Така че ще очакваме първо парламентарната комисия, която е компетентна по тази област, да ни посъветва за това какво се случва в сектора, за да бъдем по-добре информирани. Смятам, че е изключително важно да оставим проц... отворен този процес, да Надявам се да има от тук на и по-ясни указания от страна на Европейската комисия. Искам да благодаря на вносителите, както и на техните колеги, които са се подписали под двете петиции, защото те повдигат една тема, която е изключително важна. Европейския парламент трябва да участва в този процес, като по този начин извършва своята дейност заедно и съвместно с Европейската комисия. Оставаме двете петиции отворени. Преминаваме към следващата петиция, петиция или поне точка от дневния ред 24. Тя е представена от гражданин с германско гражданство относно разширяването на а, АЕЦ в Темелин, Чешка република. Не присъства вносителя. Затова давам думата на Европейската комисия. Имате думата. Yes, many thanks. Много ви благодаря. Position is that the pro- Основното тук е, че процедурата за авторизиране на проекта все още не е завършила, което означава, че комисията няма как да направи заключения е, за съответните приложими екологични норми и това доколко те са изпълнени. Ние ще продължим да извършваме своето наблюдение и вече, когато процедурата стигне до един заключителен етап, ще предприемем действие, кое е необходимо. Получих обаче и допълнителни въпроси по почтата от господин Яр. Може би трябва да им отговоря накратко. Ние наистина проведохме техническо заседание – това беше среща между Европейската комисия и чешкият орган, за да се разгледа по-скоро рамковата директива за водите. Но в хода на заседанието комисията обърна внимание на това, че Чешката република трябва да изпълнява екологичното европейско законодателство по-конкретно изискванията и на рамковата директива за водите. Господин Ях споменава и други документи и процедури, но така или иначе ние не сме получили документите. Няма как да сме запознати със съответните чешки документи, а процедурата, както казах, все още не е завършила. В заключение мога само да потвърдя, че ще продължим внимателно да следим какво се прави и ще ви информираме. Мистер Яр. Господин Яр. Благодаря ви. Много благодаря на вносителя на петицията и на комисията. Мисля, че се връщаме на основен въпрос. Комисията винаги казва, още няма издадено разрешително, рано е да се действа. Комисията няма как да направи каквото и да било, защото процедурата е в ход. Но, за жалост, тук имаме един голям по обем проект, което означава, че когато се издаде разрешителното, не може да се действа от днес за утре. Добре е комисията да провери дали има нарушения на европейските норми, защото приключили процедурата, нещата стават още по-сложни. Нека ви напомня какво стана при вятърните инсталации – там беше много сложно. Накрая стигнахме до компромиси и план за действие, така или иначе. Но комисията ни уверява, че внимателно ще следи проекта и веднага, щом планирането приключи, ще види дали нещо трябва да се направи. Нека не забравяме обаче, че рамковата директива за водите също е много важна и тук последиците могат да бъдат особено съществени. В крайна сметка всички градини по Елба са облагодетелствани по един или друг начин, но при една ядрена централа не знаем какво би се случило. Разбирам, че петицията остава отворена. Но е добре да бъдем уведомени, да знаем кой ще носи отговорност, ако нещо не е наред. Не знам дали правилно ви разбрах, казва председателката, че казахте, че е трудно да се разглоби една ядрена централа. Не, проблемът е, че комисията обяснява, че не е извършена още цялостната оценка на въздействието. И за това няма как да се действа, ако искаме да бъдем коректни към държавите членки. Щом плановете са готови, тогава комисията ще ги разгледа. Но аз обяснявам, че проектът е много деликатен и би трябвало комисията да се намеси, не да се чака е, всичко да бъде готово и построено. Така стана и при вятърните инсталации. И ви го напомням, защото става дума за цялата инфраструктура. Фронто е Да. Има сблъсък между колегата Алкин и колегата Яри, Европейската комисия. Но, мисля, че няма други колеги, които да искат да кажат нещо по въпроса. Или не? Някой поиска думата или не? Госпожо Аукен. Switch off your uh, microphone, please. No, no, I've just been following what happened there, but I would just tell you when we discussed things about uh, uncomfortable women. Да, аз исках да ви кажа, че при вятърните инсталации един от силните аргументи е, че лесно могат да бъдат махнати това в сравнение с много други видове енергоисточници, като например ядрените централи. Вие сам може да видите разликата. Е, кредо, кому как абbiamo... Така или че смятам, че малко изместихме фокуса на темата. Това е една тема, която често се появява в нашата комисия. Става дума за един план, който в момента се реализира и който изчаква съответните задължителни разрешения. Т.е. очаква се да се премине през процедурата по ОВОС. Вносителят се обръща към нас и той съответно е разтревожен за това, че има риск, тази структура, евентуално да доведе до големи проблеми. Имаме Европейска комисия, която пред нас казва, че няма какво друго да направи. Може само да наблюдава и да изчака да завърши процедурата. Защото комисията, Европейската комисия е компетентна само тогава, когато е завършила процедурата и тогава се вижда, че не е изпълнено европейското законодателство при полагането на тази процедура. И това е всъщност е възела, който се опитваме да развържем. И това многократно сме го обсъждали и а, затова сме били много активна част от дебата по директивата, която бе проведена. трябва да кажа, че това беше наш успех, в крайна сметка, и трябва да си го запишем като успех. Даде, всъщност даде се е една възможност за превентивно намеса на Европейската комисия в момента, в който се усети, че има сериозни грешки на етап а, изпълнение на процедура по а, даване на разрешение. Директивата, разбира се, все още не е достатъчно ефективна и ефикасна, в смисъл, че дори не е влязла в сила. След това тя ще трябва да се транспонира. Та или иначе Европейската комисия сега си запазва старата процедура по старата директива. Съжаляваме за това, разбира се, но пък от друга страна нищо не можем да направим. Затова ще следваме предложението на колегата Яр. Трябва да завърши процедурата и трябва да оставим отворена тази петиция, за да видим след това в края дали всички тези заплахи, рискове всъщност са се материализирали или не и дали се налага да се намесваме тогава. Тогава Европейската комисия ще трябва да се намеси, за да коригира евентуални неточности. Няма други желащи да взема думата, затова а, мисля, че можем да прекратим сега дебата по тази петиция. Тя остава отворена, като изчакваме а, съответната процедура, която в момента тече ние ще извършваме мониторинг, така че да сме готови в момента, в който институциите вече имат компетентност да действат или да вземат решения. Отново благодаря на вносителя. Преминавам към следващата петиция. Петиция 2383 от 2013 година, внесена от Хайнц Муцек с австрийско гражданство от името на Митербайт Штедлунг Хирштетен относно планирания строеж на магистрално разширение в покрайнините на Виена и влиянието му върху околната среда и човешкото здраве. Имаме вносител в залата. Господин Муцик, давам му думата за 5 минути. Заповядайте. момент организатива. Малко организация само, затова е кратка пауза. Thank you very much. Uh, Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа, почитаеми членове на Европейския парламент. Нека се представя. Казвам се Хайнц Муцик. Колегите ми също са тук и ние искаме да представим своята петиция. Ще дам думата и на колегата си след малко. Ние дойдохме, тъй като градския съвет не се вслуша в нашите жалби. и не обърна внимание на това, че ни засяга това разширение, което започна в покрайнините на Виена. Това е един от най-мащабните проекти, а ние представляваме съвместно множество граждански инициативи от Виена, от някои части на Австрия, но най-важното е, че представляваме своите деца и внуци крайна сметка те са тези, които ще трябва един ден да живеят с последиците от проекта. Гражданското участие по този проект не беше достатъчно. Имаме конвенцията от Орхус, която е поставила съответните изисквания, но нямаше истинско допитване до гражданите. А това се изисква по конвенцията. Ние имахме и петиция на местно ниво, но тя беше отхвърлена, просто не беше допусната за разглеждане. стратегически екологичен преглед от 2003 година. Просто в този случай беше оставен на страна. В нашия случай проблема опира до този строеж. Ние смятаме, че не се проведе истинско допитване до гражданите и че до голяма степен общественото мнение беше манипулирано. Не видяхме също така и никаква възможност ние да изразим мнението си на съответното ниво, но сега ще дам думата на колегата, който ще говори за въздействието върху околната среда. Благодаря ви. Стратегически екологичен преглед в този случай още не е направен. Европейските норми обаче го изискват. Това се изисква и по директивата за оценка на въздействието върху околната среда, директивата за хабитатите, ето виждате и диаграмата планирания строеж е разделен на няколко етапа. Но ние знаем, че когато един проект е разделен на различни етапи, за да се избегне изискването за увоз, това е неприемливо. Картата на вашите екрани ви показва за какво става дума. Ето ги тези зелени зони, защитени зони по Натура 2000. Виждате и този район тук. Това е областта, където имаме много уязвим вид земната катерица – освен това има и град с 20 000 жители. Виждате и връзката с Братислава, тя е нова. И тук от светените линии ви представят всъщност планираната планирания път за магистралното разширение. А сега нека обясня какви са различните етапи на проекта. Сивата линия ви показва съществуващата магистрала. Тя минава през центъра на Виена. Част е от транспортната мрежа ТНТ, но това тук ще бъде новия път, който ще се влива в магистралата – Както вече се каза, проектът ще се изпълнява на различни етапи, за да може да бъде прият в своята цялост. Ето тази зона тук представлява 4 лентов път – Същевременно органите и строителите ни увериха, че те ще направят пълна оценка на въздействието върху околната среда, но целият проект е по-голям. И за това би трябвало да се включи и тази зона тук. Тя е от огромно значение за жителите. Не се ли направи, проектът ще се провали. Сега ще дам думата на господин Муцик, който ще говори за качеството. Благодаря. Виждате, че има нарушение на директивата, която изисква да се спазват определени гранични стойности. времено, зададените целеви стойности няма да бъдат постижими. Виждате сегашното статукво. В Северна Астрия, както става ясно, непрекъснато се надхвърлят пределните стойности – При един такъв строеж на магистрално разширение е ясно, че показателите ще се влушат допълнително. Обяснява се какво ли не, но ние смятаме, че въведените мерки са недостатъчни, неадекватни, и в бъдеще няма да може да се овладее тези пределни стойности и то за цялата територия на Австрия. Нека ви напомня също, че имаме и трансграничен транспорт, транспорт на дълги разстояния. Той също замърсява. От тази графика тук виждате нещо, което едва ли си струва да ви обяснявам – В жълто са стойностите през зимата. Виждате зелената линия тук и съответно пределните стойности до 2015 година. Ясно е, че има нарушение. И тъй в заключение. Не можем да кажем, че е имало истинско гражданско участие, това, което се прави, вреди на цялата област. Необходимо е да има истински овоз, а не проекта да се дели на две части, за да се избегне изпълнението на изискванията по директивата за ОВОз. Много е важно тази оценка на въздействието върху околната среда да се извърши колкото се може по-бързо и да се оповести. Призовавам за вашето разбиране и подкрепа, призовавам и комисията да проучи въпроса, готов съм да отговоря, ако има запитвания. Давам думата на следващия оратор. Um, yes, many thanks. Uh... Благодаря много, а, госпожо председател. Благодаря и на вносителя. Ние получихме тази петиция два миналия месец, така че все още сме на етап оценка. Внимателно ще разгледаме информацията, предоставена от вносителите. Също така ще отчетем и представенето ви днес тук пред комисията в Европейския парламент и дискусията, която ще се проведе и се провежда в момента и веднъж след като сме разгледали а, от, и след като сме завършили етапа на цяка, ще информираме а, вашата комисия тук в рамките няколко седмици. Господин Бекер има думата. Благодаря, госпожо председател представителите на комисията. Също благодаря и на вносителите. Няма проблем да се изкажа съвсем кратко. Без съмнение има е, критики, които се отправят е, и те са от много притеснителен характер, тъй като се нарушава европейското законодателство и в момента наистина трябва да говорим за незабавни действия, трябва да разгледаме въпроса, трябва да го оценим подробно и това зависи от комисията. Комисията следва да извърши този преглед, анализ и оценка. Трябва, разбира се, да разгледаме и предишните съдебни решения. Един такъв случай има, който е сравним Скилифта в Меладема. И в един от въпросите беше съвсем ясен разделянето на един голям проект на по-малки лотове с единствена цел да се избегне изискването за публикация е напълно незаконосъобразно и имаше една точка в това съдебно решение, което считам, че комисията трябва да вземе предвид. Има ли други, които искат да се изкажат? Заповядайте. Нека само добавя, че разгледайки въпроса от австрийска гледна точка, където все пак трябва да се проведе оценката на въздействие върху околната среда, все пак комисията трябва да се намеси, да гарантира, че това се случва, така че да не се случи а, така, че да се построи всичко и след това да е много трудно да се разруши Надявам се, че усмивката, която ми отправяте колега, е правената усмивка, да не стане така пак по-австрийски, да се наложи да действаме. Аз наистина не съм експерт по всички тези въпроси, но гледам отстрани. И наистина може да разделим тази магистрала, но трафикът остава. Цялото движение и автомобили, които ще минават от там. Нямаме много време, така че бих бил благодарен. и съм благодарен, че вносителите идват тук в Брюксел, тъй че можем да си представим как изглежда, да се запознаем с тях, да знаем кой стои за изпратените писма и казаните думи, за да имаме връзка и да сме сигурни, че информацията се получава. Защото веднъж започнали строежа, е много трудно да се върне часовника назад. Това е опита ни От преди. Знаем, че има промени в екологичното законодателство, но някои от тези промени трудно се въвеждат повсеместно. Трябва да ги имаме предвид в етапите на планиране и ако е нужно, трябва да настояваме за това, като че ли именно това, за това говорим тук и наистина трябва да действаме. Момент само казва председателката. Други а, депутати желат ли да се изкажат? Не. Заповядайте, имате думата за отговор. Нека да кажа благодаря за това, че се ангажирате с проблема. Благодаря и на Комисията по петициите в Европейския парламент за това, че провежда това изслушването в Брюксел. Това е пример за демокрация и мисля, че е важно гражданите да могат а, да изкажат а, своите а, грижи за, а, в Брюксел. Много ви благодаря. Благодаря ви за всичко това, което казахте за нашата комисия, за всички похвали. Оставям отворена тази петиция, тъй като Европейската комисия каза, преди да кажа какво е казал, ще кажа, че ги моля да чуят и апела на колегата Питер Яр. Междувременно смятам, че ще бъде изключително полезно да си сътрудничим по време на проучванията на Европейската комисия. Хубаво да се обърнем пряко към австрийските власти, към Министерство на околната среда и да поискаме от съответния министр пряко обяснение и да ни се изпрати съответна информация защото нашите вносители изключително конкретно а, говориха, знаем много неща. Нека да сравним информацията. Затова нека да оставим тази петиция отворена и да поискаме пряко от националните власти, власти да ни отговорят на въпросите, които идват от тревогите на нашите вносители. Чудесно! Много ви благодаря за подаването на тази петиция. Преминавам към следващата точка. Това е петиция 0559 от 2009, внесена от Хосе Васкес Гомес с испанско гражданство. Става дума за построяване на отсечка, свързваща автомагистрали, които би нанесла вреда на парк в Севиля. вносителят е не е тук, а господин Дихараско е тук, който представлява вносителя 5 минути. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Alejandro Gil Carrasco, vengo... Казвам се Алехандро Варахо и от години вече се борим против построяването на една отсечка на магистрала, която би разрушила един парк. Виждате територията тук на екрана с синьо е ограден парка. Има поточета и а, области, в които живеят хора от 70-те години насам. И ние с инициатива на гражданите се опитваме да защитим тази територия. Част от парка всъщност е и мулчуришна част, която е ценна за региона на Андалусия. Има различни а, видове, които подлежат на опазване, животински видове, птици, важна и за общността. Също остатъци има от историята, от римско време, праисторически артефакти, които са намерени там. Паркът е построен с участието на всички от Севиля, много граждани и какво се случва сега? Ами сега паркът е в опасност. Тук не виждате много добре на екрана, но а, там искат да се построи част от е СЕ-35 като а, път около града и Като е околовръстен път и така се твърди, че ще има повече заетост за хората в а, тази общност, но има една част там от ясно, където има Икеа, бизнес паркове, бар, паркове, където ще се построят. И така, какво се случва сега? Както казахме по-рано, много важна екологична, от екологична гледна точка област е това, важна за местообитанията, за биоразнообразието, също връзката с директивата за защитени видове, за хабитати, много такива има в парка. И също така се подобрява качеството на живота на хората в тази общност. Има много а, сериозна безработица, 50%, но до момента от 2006 година насам има много моменти, които не са ясни, не се дават отговори от страна на общината, от властите. Те се опитват да рекласифицират тази земя, да сменят функцията, ни, функцията и така да планират оттам да минава магистралата. Днес Общинския съвет предлага различни варианти, но тези варианти са съществували и от самото начало. Имаше досие в Общинския съвет на Севиля, но ние нямахме какъвто и да било достъп до тези документи. И все пак обаче от тях става ясно, че от Общинския съвет винаги са имали намерение оттам да минава тази отсечка през парка. също така не е имало и оценка на въздействието. Според 92.2 от 2001 трябва да има оценка на въздействието. Има и план от 2000-та година, който не отразява настоящата ситуация, елементите, които се намират и всички аспекти на разнообразието в парка местното и регионално равнище, съвета дадоха различни доводи, а, но те са нереални, защото ако разгледаме планирането, градския план на Севиля, общия план в никакъв случай не показва необходимост отсечката да минава през парка. И последното, на което искам да се спра, е, че изграждането на магистрала директно пред, през парка а, върви срещу цялата социална борба, която водим през цялото това време, от 96-та насам, ние го превръщаме в хубав, включващ парк с много събития. Много федерации работят заедно, включително с Greenpeace, организации на жените, екологични организации. Този парк е изграден с европейски средства. С помощта на различни фондове на Европейския съюз 21 милиона евро – вместо да се инвестират и да се утвърди тази инвестиция, те ще бъдат пропиляни, ако мине магистралата през парка. В проекта Ние сме организирали едно движение в защита на парка. Получихме и физически заплахи, и друг вид сплашване от членовете на Общинския съвет и други страни. Спряха различни проекти, в които участвахме. Бяха и в централата на нашето движение Даже в момента сме повдигнали обвинения срещу някои представители на местната власт. Това са елементите, на които исках да се спра пред вашата комисия по петиции. За нас е незаконно това да мине отсечката на автомагистралата през парка Свързали сме се с колегите, за да можем да изпратим въпрос. Но това, което остава, е, че нямаме достъп до информацията и единствения начин, с който комуникираме с властите е през медиите и това няма нужното ниво на прозрачност. Не знаем всъщност какво точно става. Ето защо смятаме, че трябва да имаме ясна информация за това какво се случва, какво ще се случи с парка. Благодаря ви много. Благодаря ви за комисията Силвен Мартен. Gracias, señora presidenta. Querría comenzar en... Благодаря, госпожо председател. Исках да започна с благодарности за вносителя за представенето на петицията. Показва ни ясно каква е целта на тази петиция. Петицията е за евентуалната вреда, която би нанесло построяването на е СЕ 35 през парка Тамаргио в Севила. Не става въпрос за цялото околовръстно, а за тази част от магистралата. Действително този парк е получил европейски средства и би било подходящо да се разгледа оценката на въздействието, финансирана 75% с европейски средства. Испанските власти казаха, че в рамките на този проект по възстановяване на парка ще има известна част от територията за отделен за строителство. Ако разгледаме информацията тогава е изпратена към комисията, всъщност виждаме, че петицията е именно за тази част и проучванията на комисията все още продължават. Разглеждаме въздействието на този конкретен проект за околовръстно шосе и разглеждаме условията на проекта, който вече са финансирани и осъществен. Имаше заделена някаква част за строителство, но не можем все още да преценим дали има съответствие с по-рано финансирания проект и настоящата петиция. Чисто правния анализ. Тази оценка на въздействието ще бъде разгледана от комисията. Тя е за цялата инфраструктура, която се предвижда за околовръстния път. Понякога наричаме това SE 35, понякога е околовръстен път, в зависимост от терминологията. Предадена ни беше доста информация. Може да има информация, която все още да нямаме. Но на основата на това, с което разполагаме в комисията, не можем да споделим загрижността. че не е била включена оценката на въздействието в плана от 2006 година. Разбира се, че тази територия е била обект на оценка за въздействието, но дали е а, целесообразно да се използва тя и тук, дали е свързана с, с определенето на видовете а, площи и парцели, тяхната класификация нямаме възможност да разгледаме всички видове проекти, които биха могли да се осъществят като част от плана. Ето защо част от проектите за развитие ще имат нужда от конкретни и специфични за тях оценки на въздействието. И ако, разбира се, разгледаме а, цялостния устройствен план, ще видим, че там има различни елементи, които са предвидени разрешителни за проекти, които се появяват с хода на времето. Инфраструктурата SE35 е разделена на различни видове пътища, секции, дялове, които съставляват целия околовръстен път. Включително с всички други инфраструктурни проекти. Това е извършено на по-късен етап и затова няма как оценката на въздействието в рамките на плана да се счита, че покрива и всяко въздействие, което може да предизвика един последващ проект. Ето защо ние в комисията смятаме, че няма как да споделим становището че С-35 може да се третира като обикновена улица. Това означава да бъде изключен проекта от определението за магистрала и така да бъде изключен от приложение 1 и 2, т.е. да не се нуждае от оценка на въздействието. Това и под, е тема не веднъж разглеждана в случаи от страна на Съда на, Европейс, на Европейския съд. Различни проекти за възстановяване, а, изграждане на магистрали, те всички пое, попадат в приложение 1, а в приложение 2 са проекти, които имат съществено въздействие върху средата и в миналото сме виждали такива проекти, различни околовърстни пътища, по-конкретно в Испания, където не веднъж чухме подобни доводи, но комисията ги отхвърли и съда имаше ясно решение по въпроса. Ето защо испанските власти знаят, че директно ще преминем към процедура за нарушение. Благодаря. Грация комисион. Аз благодаря на Европейската комисия. Господин Майер има думата. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer. Много благодаря. Госпожо председател, първо искам да благодаря на вносителя за това, че ни даде възможност да обсъдим тази тема днес тук. Става дума за един парк, който е изключително важен за града, за Севилия. Важен е също така за целия град, тъй като това е белия дроб на града. Гражданите винаги са защитавали това си право на този парк и биха искали да си върнат това място. То е изоставено 96 хектара са това, което представляват една бариера срещу замърсяването, ако щете. Има чудесни програми, там се отглеждат овошки от хората. И защо този парк е един модел за участието на гражданите над 65 семейства, хиляди деца от училищата наоколо. Така че искам наистина да благодаря, че повдигате тази тема тук в Европейския парламент, за да се намери едно ясно решение. И също така е важно да се попречи да се случи нещо, което би означавало разрушаването на този бял дроб. След като изслушахме представителя на Европейската комисия, разбира се, трябва да оставим петицията отворена, според мен. Затова ви го предлагам, госпожо председател. Напълно споделям казаното от Европейската комисия. Не за първи път се опитват да се прикарат елементи от тази директива за овоз. Някои хора се опитват да я заобиколят по различни начини. В Мадрид, в столицата ни, се обсъждаше а, как може да се приложи най-добре тази директива за околовръстния път. Е, тогава нарекаха този околовръстен път улица, страда или кае – Всъщност това беше една единствена альтернатива за Европейската комисия да започне процедура по налагане на санкции, защото наистина това всъщност е, е подигравка с испанските власти. Т.е. опитва се да заобиколят нормите, изискванията с наричането на пътя улица и съответно да избегнат овоз. наскоро Европейската комисия, трябва да кажа, че не се представя много добре по сходни въпроси, но мисля, че тук все пак трябва да се слушаме в думите на комисията и трябва да се направи наистина увоз и испанските власти и особено общината в Севилия трябва да направят всичко възможно да опазят този парк, изправени пред такива нападения срещу парка или атака срещу парка. Затова моля тази петиция да остане отворена, моля да процедурата за нарушения евентуално да бъде задържана. Ще видим какво ще кажат местните органи на властта и след това евентуално вносителя може да ни даде допълнителна информация в бъдеще, за да можем да продължим да следваме тази процедура. Благодаря. Благодаря. Господин Белбетия има думата. Благодаря. Госпожо председател, и аз напълно подкрепям казаното от колегата Вили Майер. Иска да кажа същото, което той каза. Всъщност искам само да подчертая положителния отговор на Европейската комисия в този случай – в много други аналогични случаи се нарушават общностни директиви и Много често се излиза с известни извинения от страна на Европейската комисия, за да не се предприема действия. В случая обаче трябва само да похвалим комисията, защото Европейската комисия тук реагира много бързо. Искам да поздравя вносителя за внесената петиция. Знаем, те извършват изключително важна работа по този начин. Продължавайте в същия дух. Благодаря ви за работата и успех. Успех ви желая. Eh, Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Споделям становището на колегите, които говориха преди мен, както и на вносителя на петицията. Изключително важно е да опазваме околната среда за бъдеще. Е, в крайна сметка този парк е изключително важен. Хората си почиват там. Аз съм единствения от Севиля, сред присъстващите. Много добре познавам този парк. Хората много му се радват е, в Севиля зоните, които бяха цитирани и са ми познати. Смятам, че това искане, тази петиция е изключително точна и уместна. Единственото нещо, което може би липсва, за това да имаме цялостна картина на случая, е, че, както знаете, сами аз нито съм основен член, нито съм заместник в тази комисия, но тук всъщност имаме представители на съответната администрация. Разбира се, това не е ничия вина, нито председателя, нито вносителя, но може би щеше да бъде по-ясна картината, ако тук имаше един представител на общината. Общината в Севиля и регионалния съвет на Андалусия. не присъства днес сред нас, така че може би те, в случая трябва да се основаваме само на информацията, която е записана в документите. Така ли е, че заключението ни няма да се промени, трябва да остане отворена тази петиция Поздравлявам Европейската комисия, която е решила наистина да започне такава процедура за нарушение срещу Испания. Благодаря, госпожа Алкин, има думата. Е, е. Това беше едно дежаву. За първи път, когато бях в комисията по петициите, бях в делегация, отидахме в Мадрид, за да видим М30. Имаше много граждани, имаше испански депутати. Много неща научихме от гражданите, но и от Мадридския градски съвет. Ставаше дума за магистрала. Беше несъмнено, че е магистрала. Но пак бяха нарекли магистралата Кае, улица – може да промениш естеството на една магистрала, наричайки я улица. Така няма и всъщност обаче така избягваш е, от европейското законодателство. Това бе неприемливо, разбира се. Трябваше да се въздържим да не реагираме като на нещо абсурдно, макар че ни беше ясно, че това е такова. Гражданите се бореха Исках да се направи истински овоз и да се отчете, че Мадрид е голям град. Радвам се, че този път Европейската комисия се представи малко по-добре. Дадоха поне ясен отговор. Надявам се да имате успех. Често закъсняваме, катастрофите се случват и чак тогава реагираме. Както каза Петър, трудно е след това да се намалява вредното въздействие, когато проекта вече е факт. Действия постмортем няма как се приемат, предприемат. Желая ви успех! Нека наистина в Севиля да останат зелени райони господин Итургайс. Благодаря, госпожо председател. Аз чисто географски не съм много близо, както господин Мейер, предвид географски близо до парка, разбира се. Нито пък познавам района, така както колегата от Севилия. Искам обаче да припомня на господин Мейер, който говореше за общината Севилия, че компетентната администрация на екологично ниво която защитава този път 35 е Регионалния съвет на Андалусия. Партията на господин Мейер е част от този съвет и там има дори мнозинство. Искам да се обърна към вносителя с нещо. Тук в бележките се казва нещо. Ще го изчета бързо, Разбира се, стига да знаете какво се случва на техническо ниво. Та, тук пише, че проекта за изграждане на този път C35 е на етап оповестяване сред обществеността. Тоест, досието за информиране на обществеността е подготвено от съответното министерство. 12 февруари 2014 година, т.е. до близо преди месец, сме получили 29 жалби от отделни граждани и асоциации с искания за се разгледа компетентността на общината. Базата на положителните доклади от съответните служби може да се тръгне по пътя на одобряване на ниво съответното звено в общината, което отговаря за архитектурата и планирането. На тази дата все още не е имало обществен търг, не е имало одобрение. Имайки предвид, че е имало такива жалби и така нататък, може би е малко преждевременно да се говори за това в нашата комисия. За това Нека първо да си дадем малко повече време да разберем какво всъщност се случва с тези предложения, които техническата дирекция от компетентния офис в Севиля ще ни изпрати. Благодаря. Господин Мейер, имате думата. Да, след изказването на колегата искам да кажа – това писмо съвсем ясно се казва, че Министерството на териториалното устройство е отговорно. Така че да се прехвърлят компетенции на ниво Андалусия за спазване на европейските директиви. Компетентното министерство е това, което цитирах. То трябва да изиграе основната роля. Една минута за реплика. Чисто и просто искам да кажа, че сме получили уведомление за такова едно писмо на различни организации в Севиля, на които се занимават с това. И евентуално може да се излезе с различни альтернативи за този път C35. Не сме против а, да се промени маршрута, защото този маршрут трябва да бъде променен. Обаче като че ли се шири дезинформация на ниво община за това, което се случва, що се отнася до комисията по петициите и така нататък. Ние, разбира се, сме готови да се срещнем с общината, с региона в Андалусия, но за момента не можем да контактуваме с тях. Много ни се иска, разбира се, да има такава възможност за контакти и за диалог. Представител на НП има в общината в Севиля. Имат, разбира се, бюджетни проблеми. Този проект трудно може да бъде изпълнен. Че мисля, че има альтернативи. И евентуално може да се вземат предвид тези альтернативи. Господин Янис има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че отново ми давате думата. Много мило от ваша страна искам да попълня някои от аспектите и да задам един въпрос. В бъдеще ще каним ли представители на Севиля или на Андалусия като регион? Според мен трябва. Трябва да се поканят и правителствени дори представители. Например, нашето министерство, което отговаря за инфраструктурите и за строителството. Още една идея за вносителя. Нашия парламент, както знаете, както виждате и по присъствието в залата, почти няма никой, а, вече се разпуска хората ги няма. В други случаи трябва да ви кажа, че нашата комисия е пълна с депутати, с депутатки, с слушатели, а сега сме в края на законодателния мандат и да ви кажа, нещата са се поразпуснали малко и колегите може би вече си мислят за други неща, за следващия законодателен мандат. Сега защо го казвам това? Защото секретарията на комисията, в крайна сметка, вие сте вносител и знаете, на тях сте го изпратили, този текст. Не трябва да се остави тази тема да умре. Трябва да продължите да бъдете активни на официално ниво, но и чисто реално. Може би следващият път, когато дойдете тук, ще имате различни събеседници и може би ще има нови колеги депутати тук или пък в новия законодателен мандат може да има и някакви нови правила. Така или иначе, ето това исках да ви кажа, да го знаете. Много благодаря на всички, благодаря най-вече на вносителя, благодаря на комисията за дейността, която извършва. Петицията, разбира се, ще остане отворена, имайки предвид пъти, който трябва да извървим, тъй като ние ще извършим мониторинг върху случващото се. Нашата задача всъщност е пряко да свърже съответните институции и бихме могли също така да напишем едно писмо на органите на властта в Испания на местно ниво, за да има евентуална друга среща, изслушване между местните органи на властта и представители на петицията, вносители и други. Но както каза колегата Янис, ние отваряме вратата за такава демократична среща, но в крайна сметка това ще стане през следващия законодателен мандат от хората, които ще се занимават с тази комисия. И така, това е край на тази дискусия, но не и на петицията. Тя остава отворена. Ще поканим органите в Севиля да участват на едно от следващите заседания на комисията по петициите. Благодаря на вносителите, благодаря на колегите. Muy bien, continuamos con el último punto del orden del día. Продължаваме с последната точка от дневния ни ред. Петиция 0559 0971, извинете, 2013, внесена от Карлос Алонсо Сидат относно качеството на питейната вода в резервуара Ойола в страната на баските. Веднага ще му дам думата. Добър ден уважаеми дами и господа. Ние, хората, които живеем в този район, сме се обединили и се обърнахме към Европейския парламент, защото много ни тревожи ситуацията с нашия резервуар. Има непрекъснато органично замърсяване, Обърнахме се към съответните съдебни инстанции в национален план, но никой не иска да ни обърне внимание. Ето защо се надяваме вие да ни помогнете. В крайна сметка, тези, които отговарят, трябва да се слушат в гласа на гражданите, да се направи оценка на риска Агенцията за водата е, в страната на баските също трябва да си свърши работата през октомври 2012 година. Стана ясно, че има замърсяване с HCH. Сега нивата са много тревожни. И за това именно трябва да сме особено внимателни. Не бива да се допускат никакъв риск. Уважаеми дами и господа, имайте предвид, че не веднъж от 2008 година до сега се е случвало резервуара да е в плачевно състояние. 10 000 трябваше да напуснат областта нещо, което е свързано с самата мрежа и улавянето на водата в този район. След това и нейното третиране. Разбира се, но така или иначе ще ви напомня, че рамковата директива за водите специално обръща внимание на необходимостта да няма замърсяване, което вреди на екосистемата и човешкото здраве. Ние се опираме именно на това. За сега обаче това, което можем да кажем за резервуара е, че има много високи нива на HCH, а също времено с нива от 90 нанограма на литър не се прави нищо. Разбира се, ние не сме анализирали още дали HCH е проникнал в храните в региона, Имаше едно проучване през 2009 година. То доказа 1,8 нанограма в 1 кг от тайка. Имаме изискванията на директивата от 2012 година, но не виждаме да се взимат никакви мерки за качеството на питейната вода годна за човешка консумация. Нямаме и необходимото управление за решаване на причинените проблеми. Привличам ви вниманието, защото трябва да мислим за хората, които живеят там. Освен това, ХЦХ е изключително опасен. Именно за това трябва да се намери решение. Тук, разбира се, е необходимо да се приложи и директивата за общественото здраве. Европейската комисия би трябвало да принуди испанското правителство да отстрани нарушенията. Искаме също така да се поеме гаранция че органите на местно ниво ще се съобразят с европейските екологични норми. Трябва да се спре използването на този резервуар. Ние не можем да разчитаме на него за питейна вода, преди да сме сигурни, че тя има необходимите качества. Разбира се, тук трябва да се взема отношение и от публичните органи, и от обществеността. Благодаря ви за това, че ни изслушахте. Благодаря сега господин Фернандо Гомес от комисията. Благодаря ви, господин председател. Комисията е запозната с проблема. Всъщност той беше регистриран през октомври 2013 година. Преди това имаше различни въпроси по писмен път от евродепутати, на които комисията вече отговорила. Така или иначе, ние сме запознати с проблема и сме в контакт с испанските власти защото това е важно наистина за качеството на питейната вода за човешка консумация. Разгледахме и мерките от испанска страна, защото искахме да бъдем сигурни, че са отстранени набелязаните проблеми но това, което сме получили до сега е един частичен анализ на ситуацията и именно за това мисля, че ще е необходима допълнителна информация в една пилотна рамка. Едва след като сме получили цялата допълнителна информация, ще можем да стигнем до решение по това досие. Ние, разбира се, искаме да се спазва европейската норма. Благодаря ви, господин Фернандес. този случай наистина имаме най-различни видове от тайки. Така или иначе, още от 80-те години знаем, че в района се произвеждат различни смоли. Същевременно това е нещо, което засяга и Бискайския залив. А трябва да споменем и строителните работи по резервуара, които също водят до замърсяване. Темата е важна за общественото здраве, тъй като възниква риска от поглъщане на канцерогенни вещества. И в този случай както и местните органи, така и тези на следващото ниво, а и Баскската за качеството на водите, не са си свършили работата. Не е спазен принципа за предпазливост, не е направен необходимия анализ на водите и съответно улавянето на водата в този резервуар. Миналата година имаше също и доклад, който показа, че този вид улавяне се извършва лошо. Междувременно здравето на жителите в този регион е застрашено – много е жалко това, което се случва. И трябва да го заклеймим. Така или иначе, комисията каза, че не разполага с достатъчно информация, за да предприеме действие. Можем само да се надяваме, че регионалните е, власти и властите на ниво провинция ще ви представят необходимите обяснения за да може да се извърши необходимата превенция, да се премахне това замърсяване от хексанол. Важното е, че петицията трябва да остане отворена, докато комисията не се върне с отговор. Благодаря, господин Майер, благодаря ви, благодаря и на вносителите на петицията. Тук принципа е принцип на предпазливостта. Наистина е важна превенцията и ние искаме да сме сигурни, че водата, която пием, не ни вреди. Моят колега вече обърна внимание на някои аспекти. Ние наистина сме изпращали и преди писма до комисията, защото в страната на баските има доста тревоги, свързани с този резервуар. Именно и за това настояваме толкова да се спазва принципа за предпазливост, да се предприеме действие възможно най-скоро и да сме сигурни, че е, водите от резервуара няма да се използват като питейни води. Аз бях пратил въпрос до комисията на 7 януари, още не съм получил отговор. би трябвало точката да се включи и в Комисията по околна среда, затова бях пратил въпроса си, но още нямам писмен отговор. Както казах, въпросът засяга общественото здраве, не може повече да се чака. Да се надяваме, че в крайна сметка администрацията ще отговори по-бързо. Благодаря. Заповядайте вие, госпожа Гарсия Иеро. Председателя се извинява, че не е казал точно името. Благодаря ви, господин председател. Първо трябва да поздравим господин Карлос Алонсо, да поздравим и всички граждани от този район, за това, че са обърнали внимание на проблема. Аз съм запозната, макар че не съм била на място, но познавам добре темата. Освен това, предадох информацията на колегата Едер и мисля, че всичко, което чухме, беше абсолютно коректно. Искам да благодаря за положените усилия. Знам, че задачата не е лека. Понякога е по-лесно да се говори тук в Европейския парламент, отколкото в местния. Но така или иначе, аз съм съгласна с преждеговорившите колеги, трябва да се анализират всички данни. Изключително важно е комисията да получи съответната информация, която е поискала. Самата аз знам много добре от случващото се в Мадрид, какви са последиците, колко вредни могат да бъдат тези индустриални влияния, как всичко това се отразява на въздуха и водата, които поглъщаме. И именно за това трябва да се провери какви са рисковете и съответно налаганите мерки. Защото ако населението консумира тази вода, ще има голяма опасност за здравето. И тъй съгласна съм с казаното, искам да благодаря и на групата на това сдружение, което представи петицията от името на социалистите и от името на депутатите, които ще участват и на следващите европейски избори. За нас е важно да видим как можем да помогнем. Благодаря ви, госпожо Гарсия Иеро. Аз говоря от името на НП. Така или иначе, искаме петицията да остане отворена, защото най-малкото на 23 февруари в кметството на Барикалдо беше одобрено предложение, което ние представихме. Имам предвид ние от Народната партия настоявахме именно да се проследи качеството на водата и характеристиките от този резервуар. Но така или иначе, аз ви изслушах. Ще помоля секретарията да остави петицията отворена и да се изпрати писмо до съответно властите в страната на баските и тези, които отговарят за Бискайския залив с искане за информация. Мисля, че това е чудесно. Мога само да закрия разглеждането и на тази точка от дневния ред. Нека напомня на координаторите, че продължаваме работа в 17 часа и 30 минути.